Okay, colleagues, shall we start? Колеги, нека да започнем. Извинявам се, че закъсняхме. Самото начало Искам да предложа две промени в дневния ред. Седма и осма точка за визовия кодекс ще бъде отключена. Е, извинете, от, отменена. И 11-та и 12-та ще бъдат разгледани малко по-рано. Така че трябва да извикаме колегите, които трябва <clears throat> да говорят по тях. Трябва да ги предупредим. Има ли възражения? Приемаме дневния ред така. Днес има превод на всички езици, с изключение на ирландски. Няма възражения. Приемане на препоръките на координаторите. Първо, заседанието на 26 април. Имате документа с бележките от това заседание пред вас. На второ място, госпожа Валеро отговаря за споразумението за статута на Фронтекс и споразумението с Албания. А, окей. Да, разбрах. Европейския парламент трябва да даде съгласие за това споразумение. Приемаме ли тази препоръка на координаторите? Няма възражения. Делегирани актове, актове е про изпълнение на 7 май Европейската комисия излезе с нов делегиран акт, който допълва директива 849 от 2015 с регулаторни и технически стандарти за изискванията за онези, които издават електронни средства за разплащане. Основният акт е директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за финансиране на тероризма или изпиране на пари. Приемането на този акт ще бъде оповестено в вестника на нашия, нашата комисия. Имаме два месеца да възразим, ако имаме възражение. Вътрешния ни краен срок за възражение може да бъде представен като проект за резолюция. Имате крайен срок 28 май 12 часа на обяд. Ако имате възражение, изпратете предложение за резолюция до секретарията и председателя преди 28 май 12 часа на обяд. Три решения за изпълнение на Европейската комисия също са получени. Първото излага мерки за достъп до данни за системата вход-изход и нейното приложение. Вторият залага мерки за заличаване на данни в същата система и приложението към нея. И третото влизането на данни в същата система за вход и изход. Основният акт тук е регламент 2226 от 2017, който създава тази система за вход и изход. Посредством вестника на нашата комисия ще получите информация. Ако имате възражение, моля информирайте секретарията преди 21 май. И така стигаме до трета точка от дневния ред, което е вече точка по същество. Представяне на годишния доклад за 2017 година от госпожа Байестеро, председател на консултативния форум на Фронтекс за основните права и ръководител на звеното за връзка с ВКБОН с Фронтекс и господин Штефан Кеслер, председател на консултативния форум на Фронтекс за основни права и старши служител по въпросите на политиката и езуитска служба за беженците Германия. Били сте тук и преди. Ще ви дам думата направо, ще говорите по доклада и след това ще има дебет. Госпожо Байестеро, вие сте първа, ако искате. Добър ден, благодаря. Не за първи път сме тук. Благодарим за поканата. Надяваме се да има интересна дебет дискусия за дейността ни през 17-та година. Искам да кажа, че като консултативен форум ние сме съвещателен орган към Frontex. В своя доклад подчертаваме, че нямаме мандат, нито капацитет да извършваме мониторинг върху спазването на правата на човека от Frontex нито пък да имаме крайно мнение по този въпрос. Ще продължим да работим по идентифициране на рисковете обаче. Ще насърчим Frontex да използва всички възможности да подсили спазването правата на човека в неговата дейност. Последните няколко години имаше доста възможности, свързани с експоненциалното развитие, както и промените в мандата на агенцията както и развитието на стратегията за интегрираното управление на границите. Ще продължим да насърчаваме Frontex да работи в тази посока. Мандатът ни е ограничен, както казах, и затова трябва да подчертаем значимостта на ролята на служителя за основните права Нейната роля е изключително важна, както и тази на нейните служители. Важна е и вашата роля, тъй като следите отблизо работата на тази агенция. Много се радваме, че това е така. Получили сте копия от доклада, който излезе миналата седмица. Ще се радвам да говоря с вас след малко. С Штефан в началото ще посочим само няколко момента от доклада. На първо място връщания. Това е свързано с разширения мандат и засилената дейност на Frontex в тази сфера. 47%, ако не се лъже, е увеличаването на броя на връщанията. Има три операции, които наблюдавахме по връщане – За нас е изключително важно да извършваме такива наблюдения, за да разберем как работи агенцията и затова да излезем с препоръки, които да са релевантни и да са съсредоточени върху въздействието от дейността на агенцията. Имайки предвид наблюденията, сме говорили и с управлението на Frontex и борда на Frontex, включително предприемане на допълнителни предпазни процедури, за да се гарантира принципа на не връщане по време на връщанията, както и реадмисиите. Имайки предвид увеличаването на работата на Frontex, продължаваме да работим в тази посока и ще продължим и през 18-та година. Вторият аспект е защитата на детето. Излязахме с подробна препоръка за закривата на детето както и политиките за закрила на детето в а, работата на агенцията. Работим с служителя за основните права. Тя, вероятно, е говорила тези, за, по тези аспекти с вас. Приемането на цялостна стратегия и политики в тази посока ще помогнат на Frontex да разгледаш да закрилата на детето като основен елемент, а не като изолирана дейност – която да се решава посредством адхок действия. Тоест, това трябва да бъде основен елемент в цялата работа на агенцията. Препоръчали сме го това на агенцията. Третият аспект нещо, което подкрепя вашата а, комисия, това е механизма за подаване на отделни жалби. Насърчаваме Frontex да приеме нови правила. Работи по стратегия за разпространение на информацията, така това ще отрази и нашите препоръки. И така механизма ще бъде достъпен. Служителя за основните права съвсем ясно заяви пред вашата комисия. Е, тя каза, че има само 19 е, жалби до момента. Пет са прияти или допустими това не отразява всъщност е, това, което се случва там, където работи Фронтекст. Ще обсъдим този въпрос, както и други въпроси, на следващия консултативен форум. Той е идната седмица. Четвъртия елемент, преди да дам думата на Стефан, е темата джендър. От 2015 година работим по тази тема. Излязахме с една препоръка, свързана с прокарването навсякъде на този елемент. Има 10 конкретни стъпки, които са очертани по-подробно в нашия доклад. Защо се посочва това? Препоръките ни бяха посрещнати много добре от Фронтекст. Започнахме дискусии с управлението на агенцията, за да може препоръките да бъдат изпълнени по време на годината. Работата по тази тема е заедно с служителя за основните права на Фронтекст. Сега дам думата на Стефан. Ще продължа с представенето на нашия доклад. Ние сме дует. Аз съм втората част от този дует. Uh, Както колегата вече спомена, изключително важен е служителя за основните права, за работата не само нашата, но и за насърчаване на спазването на правата на човека в дейността, основните права в дейността на Frontex. Трябва също да повторя нещо, което ще нарека мантра – което повтаряме отново и отново, и в вашата комисия се казва често, призоваваме за заделянето на достатъчно щатни бройки. И като бройка, и като отговорни служители, т.е. на старши позиции. По-малко от 2% от служителите на агенцията работят за тази служба ги предвид по-широкия мандат и повечето по-големите правомощия на тази агенция, не е достатъчно, ако погледнем също и въздействието върху основните права на дейността на Frontex. Трябва също да спомена, че голямата част от служителите, които работят за основните права, всъщност предоставя техническа помощ. Т.е. има служител за това и лицата, които работят и си сътрудничат за основните права. Това трябва да се промени. Трябва да има по-голям капацитет повече служители, пак казвам, като бройка и като старшинство. Трябва да бъдат заделени за тази служба. Работим с Frontex за сътрудничеството с трети страни. Турция и Либия са отлични примери за това. Perhaps we can ще навляза в подробности после по време на дебата, затова сега само го маркирам и спирам до тук. В контекста на операциите на Frontex продължава да бъде фокуса върху Средиземно море. Искаме приемането на кодекс за поведението на НПО, които участват в издирвателно-спасителни операции. От името на форума искам да призова всички, които се занимават с издирвателно-спасителни операции, да дадат приоритет на безопасността и защитата на мигрантите в лодките. Това трябва да бъде първи приоритет. В сравнение с което и да, който и да е друг приоритет. В същото време форумът изрази а, безпокойства за дейността в а, Унгария. Това, което се случва с а, унгарското законодателство, увеличава риска Фронтекс да започне да се занимава с основни нарушения на основните права. И накрая, стратегията за основните права на Frontex. Е, нека да не забравяме, Frontex е задължен да направи такава стратегия за основните права. те го направиха и сега трябва да бъде ревизирана тази стратегия. Има нерешени проблеми. Нашият форум каза, че е готов да продължи да подкрепя а, организацията в тези усилия. Тази стратегия трябва да отрази разширения мандат и капацитет на агенцията и въздействието върху основните права. Благодаря. Благодаря. Мисля, че всички присъстващи членове искат. силно ще искат да се изкажат. Много е интересна темата. Това е част от е, основните ценности на Европейския съюз и е много притеснително, когато човек чува е, това, което казвате вие в своето послание. Седем души са се записали. Биргит Зипел е първа. Благодаря. Благодаря за представянето на доклада. След казаното от вас, трябва да кажа следното. Понякога може да остане с впечатление, че службата за основните права е нещо като алиби за всичко останало, което се случва в фронтекст. Защо това е така? Ще се съсредоточа върху два въпроса. Първият е следният. Не за първи път има нежелание на Фронтекс да назначи достатъчно служители в тази служба. Това е много обезпокоително, тъй като тази служба по-настоящем няма достатъчен капацитет да изпълни ролята си, включително мониторинг върху изпълнението на основните права на Frontex, свързани с основните права. И двамата оратори споменаха, че има ограничения на достъпа до информация на форума, включително информация свързана с оперативни е, референции и водещи е, документи. Нужни са решения. Трябва да видим какво може да се направи. Какво мислите вие и какво можем ние като Европейски парламент да направим, за да ви подкрепим, за да се намери решение е, на тези критични въпроси. Благодаря. Thank you, chair, and, uh, thanks, uh... Благодаря. Благодаря за представянето годишния доклад споменава, че Фронтекс значително е намалил броя на служителите, които използва в Унгария. Дадена ли е информация на обществеността за броя на служителите, които са останали в Унгария? Сходни мерки предприятели са в Харватия, където има постоянни нарушения на правата на човека, последните няколко години. Изпълнителният директор на Frontex каза, че присъствието на Frontex може да допринесе за намаляване на насилието по границата и да се документира обстановката по места. Знаете ли, описани ли са такива примери за нарушение правата на човека в Унгария или Харватия? ако това е станало. Съществуват ли такива доклади, които да са достъпни за обществеността? Случващото се засилва риска от това Фронтекс да извършва сериозни нарушения на основните права. 2017 година над 3200 незаконни изтласквания са извършени от Харватия към Сърбия 4100 човека са изгонени пък от Унгария. По последни доклади на ВКБ ОНЕ. Има много случаи, при които служители на Фронтекс са участвали, т.е. извинете, са извършили насилие срещу търсище убежище. Запознати ли сте с тези случаи? Има ли доказателства? във вътрешната документация на Frontex. Какъв е отговорът на агенцията на едни такива обвинения? Благодаря, госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите гости. И най-вече искам да благодаря не защото съм любезна, а най-вече защото по същество искам да им благодаря за това, че се занимават с защитата на мигрантите, които са малолетни. Най-вече това са деца преди да бъдат мигранти затова техните права трябва да бъдат защитени. В изказването се говори за глобална стратегия, за да може да се защитят цялостно тези права. Европейската комисия излезе със съобщение, имаше една резолюция, която ние гласувахме в пленарната зала, за да отбележим приемането на този документ и дадахме стимул за това действията към малолетните мигранти да бъдат ефикасни и то веднага да има специализирани лица, които се занимават 5 дни да, да отнема на назначаването на настойник и така нататък. Какви са основните моменти според вас, които възникват и какви са елементите, по които ние, върху които трябва да настояваме, за да може да подкрепим вашата работа, така, щото а, и тези деца да бъдат защитени цялостни. Благодаря. Госпожа Гамеш, нека да благодаря и аз на нашите гости. Може ли да ни дадете малко повече подробности за ситуацията в Либия? Държавите членки всъщност отричат проблемите там. Европейските институции също. Те се правят, че обучават местни сили и органи, които да помогнат за справянето с миграционния поток, но всъщност това са паравани групировки и също времено тези групировки не успяват да повлияят на миграционния поток. Така че дайте ни повече информация, а, за да са наясно всички какво се случва там. След това за Унгария господин Кеслер спомена положението там и заяви, че има опасност Frontex там да участва в нарушение на права на човека, за които е отговорно унгарското правителство. Дайте ни малко повече подробности и за това. Госпожа Спинели. Марин ти си. Много благодаря за двете представения. Колегата Зипел вече засегна част от въпросите, Смесвам, че може да се измъкнем от този затворен кръг на либито. Как ще стане това, като бъдем ясни и прозрачни? Трябва да искаме повече персонал и повече достъп до документация. Но по-ясен език от ваша страна ще е много полезен в няколко други случая. Например, що се отнася до изтласкването към Либия. Във вашия доклад се говори за някои тревоги, concerns. Не се казва. Казва се някои организации, включително някои от вашия форум. Бих искала да разбера кой от вашия форум е изразил тези безпокойства и какви са тези безпокойства, за които говорите, тъй като в доклада го няма. Говори се най-общо за насилие, и знаете, че има смъртни случаи, има изнасилвания, има случаи на поробване. Общите думи не вършат никаква работа. Нещо друго, по което е нужна яснота, е връзката, която съществува между констатацията, че са намалели пристиганията в Европа и увеличаването на броя на починалите в морето. Тези два фактора във вашия доклад са отделени. Дори не се казва, че има все повече починали в морето. Това сега е през 2018, не е 2017 наистина. През 2017 година обаче също има увеличаване и намаляват пристиганията, което също е притеснително. За достъпа до информация. Крайбрежната охрана. Преди две седмица представител на Европейската комисия Матия Сол каза тук за механизма за мониторинг на евентуално злоупотреба с правата, с основните права по време на операция София. Та, той каза, че Констативния форум получи доклад, каза той, за, от механизма за мониторинг. Получихте ли го този доклад? Публичен ли е? Достъпен ли е? Това каза Европейската комисия тук пред нас при две седмици. Благодаря. Госпожа Келер. Um, Благодаря. Благодаря на, на консултативния съвет за труда, който се полага. Ние също като вас се борим за основните права, борим се и за институцията за върховен служител по основните права. С нас е сериозно безпокойство, ако ма, е, тя не може да си върши работата, защото не са назначени служителите е, на нейното звено. Е, всъщност, самата тя беше назначена едва след като оказахме доста сериозен натиск тук от страна на нашата парламентарна комисия. Затова трябва да повторим отново колко важна е тази институция, както и службата за основните права и консултативния форум. Може би е, председателят на нашата парламентарна комисия може да напише писмо до Frontex, е, изисквайки да се запълни съответните постове и консултативния съвет да получи всички писма, е, документи, които са му необходими стратегията и всички останали документи, както и препоръките на консултативния форум и това, че те не трябва да бъдат пренебрегвани. Казвате, че се случва доста често тези е, препоръки да бъдат пренебрегвани. Добре е да има поне дебат за това. Може би Frontex не, не е длъжен да приема напълно всичко, но поне да се е, вземе предвид препоръката и да бъде обмислена внимателно и да е, се види, че това се прави. Затова предлагам нашия председател да напише писмо до Frontex, в което се казва, че за комисията по гражданска свободи, правосъди и вътрешни работи е от огромно значение тези постове да бъдат запомнени. Също така, искам да спомена сътрудничеството на Frontex с трети страни и колко важно би било оценката на парламента да излезе преди да се приключат споразуменията. Важни са тези отношения с трети страни и е, трябва да можем и ние да допринесем за тях. Благодаря, госпожа Сърджентини. Благодаря, госпожа председател. Комисията Либе посети българо-турската граница наскоро. Срещна се с гранична полиция и оперативните служители на Фронтекс там е, от страна на гражданското общество по време на посещението ни там е, научихме, че когато Frontex участва в е, граничната дейност, се спазва протоколът и няма нарушение на правата на човека. Но когато те не участват, възникват повече проблеми. И моят въпрос е, Разговаряте ли с Frontex за, по въпроса за легитимирането на определени ситуации? всъщност, от посещението си в България стигнах до заключението, че тъй като Frontex никога не идва изненадващо, идва винаги по покана на националните е, служби, защитаващи границите те реално не проверяват процедурите, не правят такава партньорска проверка, а по-скоро присъстват, за да а, легитимират а, стандартите на гранични проверки, които се изпълняват на място. Всъщност а, тази легитимация е неоснователна. И освен това, по отношение на унгарската граница. Е, сравнително малко са оперативните служители на Frontex по унгарската граница, но все още са там. А, и не ми е много ясно каква може да е ролята на Frontex на външна шенгенска граница, където има огромна ограда и през която граница почти никой не преминава. Защо изобщо Frontex е там? Каква е обосновката? Каква е позицията на унгарското правителство? Виждам, виждам как реагирате на въпроса ми, но все пак ще довърша въпроса си. Каква е обосновката на унгарското правителство? И а, третият ми въпрос е следният. Когато създадохме а, Европейската служба за гранична брегова охрана, а, говорихме за това, че ако има дадена държава членка, която не охранява границите си така, както искат това да се прави останалите държави членки, ще има възможност Европейската гранична охрана да а, се намеси и да се погрижи за тези граници. А, разбира се, тогава не беше съвсем ясно какви са компетенциите на Frontex. Можете ли да ми обясните какви са отношенията между отделните държави членки и офиса на Frontex във Варшава в контекст на тези нови, нови отговорности? И е на последния ми въпрос. Споразуменията с трети страни. Някои колеги споменаха Либия и Турция, а също така Излязохме из доклад по споразумението на Фронтекс с Албания. И аз мятам, че това реално представлява изнасяне на граничния контрол към властите на трети страни в присъствието на Фронтекс. Последно ратор господин Юрек. Właściwie moje pytanie już e, postawiła Ana Gomez, e, dlatego że ja... Благодаря. Въпросът ми беше зададен вече от Ана Гомеш. Исках да попитам господин Кеслер за малко повече подробности за нарушенията на основните права от страна на Фронтекс по унгарската граница. Какви конкретно е, инциденти имате предвид? и какви дейности. И въобще в какво биват обвинявани служителите на Frontex? Благодаря. Благодаря. Преди да се върнем към поканените оратори, нека да направя ясен един коментар. Споменахте в доклада си нежеланието на Frontex да прилага стандартите, препоръките, свързани с основните права. Ана Гомеш заяви, че държавите членки отричат наличието на такива проблеми. А, аз а, се чудя дали нещата не са точно обратните и какъв е подхода на държавите членки. Пример за отношенията ни с Либия показват, че това не е нещо, което държавите членки правят а, случайно, затваряйки си очите, не виждайки ситуацията. Нищо подобно. На, те са подписали това споразумение. И а, когато има нарушение, те трябва да бъдат разгледани от служителите по основните права. А, и трябва да участват съответните вземащи решения. Затова съм Съгласно с предложението на Ска Келер, Клод Мораес да напише писмо от името на нашата парламентарна комисия, вземайки преди всички тези теми. Не само въпроса за е, не попълните вакантни постове, но и въпроса за това как точно се защитава стандартите по правата на човека. И другият въпрос е, е бюджета чрез който трябва да се погрежим за по-голяма подкрепа. Имате думата за отговор на всички зададени въпроси. Бяха зададени много въпроси, доста сложни въпроси и честно казано не знам дали ще можем да отговорим на всички тези въпроси а, достатъчно подробности. Имайте предвид, че ние не сме мониторингов орган на Frontex, нито сме орган наблюдаващи функционирането на външните граници. По някой път ми се струва, че разполагаме а, дори с по-малко информация по някои теми от, от, а, от, от вас. А, но все пак нека да навляза в някои подробности. Господин Кастер, не разполагам с информация за служителите, разположени в Унгария и Харватия. Това е въпрос, към, с който можете да се обърнете към представителите на комисията. Ние не разполагаме с най-новите статистики за това колко оперативни служители са разпределени в различните области. Освен това, и го казвам съвсем целенасочено, не, не ни е известно да има а, документация за нарушаване на основните права, която да се води от Frontex. Сигурен съм, че бихме били информирани, ако имаше такава документация. По-настоящем не разполагаме с информация за а, документирани от Frontex нарушения на основните права. Споменахте а, инцидентите, свързани с деца в Харватия. Обсъждаме тази тема, но ни беше казано и вярваме, че тук не говорим за нарушение в контекста на операция на Frontex, поради което нямаме мандат да разгледаме тази ситуация. Ние сме консултативен съвет към Frontex, а не към всички, по всички аспекти на ситуацията по външните граници. Що се отнася до казаното от госпожа Гомеш – Не разполагаме с собствена информация като консултативен форум за положението в Либия. Разбира се, много членове, които са представени, включително и представители на гражданското общество, на НПО-тата, издават, публикуват доклади за положението в Либия. И също така знаете, че Amnesty International и Human Rights Watch – излизат с доклади за отделните страни. Но не разполагаме с допълнителна информация, която да идва от наши собствени източници на информация, просто защото нямаме такива източници. Но повдигнахте важен въпрос. Frontex трябва да направи подробна оценка на правата на човека преди да се стигне до споразумения с трети страни. Това въжи и за споразумението за статута и за сътрудничеството с Албания. Аз не знам да е правена оценка, свързана с стандартите при спазването на правата на човека, преди да се договори това споразумение. Затова няма как да ви предоставя допълнителна информация по тази тема. Госпожо Спинели, операция София не е операция на Фронтекс. Затова отново ние като консултативен съвет към Фронтекс – няма как да правим коментари по случващото се в контекста на операция София. Това е един от политическите въпроси, с който може да се занимае вашата парламентарна комисия. А именно, че има различни действащи лица, извършващи различни е, типове действия, без каквато и да било обмяна на информация, надзор – без да има който и да е, който да може да направи обща оценка на въздействието на, върху правата на човека на, на всички тези различни дейности. И накрая, за да не говоря твърде дълго, е, пък Марта ще отговори на останалите въпроси. Що се отнася до българо-турската граница, цитирахте един много интересен аргумент, който чуваме и при други страни, е именно ако оперативни служители на Frontex са на място, се осъществява по-добър контрол върху случващото се. Ако не сме там, никой няма яснота какво се случва. В контекста на Унгария, се обърнаха към нас с критики. Ние казваме, отлично е, ако разполагате с информация, обаче, ако нищо не правите с нея, тя остава безполезна. И така, ако казваме, ако не смятате, че можете да направите каквото и да било с тази информация, тогава по-добре се оттеглете, отколкото доставате но тук, казвайки тези неща, нямам предвид конкретни ситуации, в които служители на Frontex да са участвали в нарушение на правата на човека в Унгария. Казваме, че присъствието на Frontex е било сравнително ограничено, но същевременно то се случва в ситуация, в която безопасността и защитата на търсещите обежище вече не може да се счита за гарантирана. И е наша задачата да мислим за това как по съвсем конкретен начин Frontex да се погрежи за спазването на правата на човека. И така не разполагаме с конкретна информация а, за конкретни инциденти, а, анализираме общата рамка и казвайки, казваме, че вземайки предвид а, ситуацията, Фронтекс трябва да се оттегли, недоста. Thank you very much. Благодаря. Както каза колегата, положението ни е сложно, тъй като има много въпроси към нас. Благодарим за интереса и за това, че сте отделили време да прочетете и да поемете инициативи на базата на нашия доклад. Както каза колегата, ние съществуваме заради Европейския парламент. И напредъка по посока основни права в Frontex е възможен, защото вие постоянно сте ангажирани с тази тема. Имаше и конкретни предложения за това, как част от безпокойствата да бъдат оталожени. Що се отнася до назначенията в службата за основни права, обърнахме се към служителя, който отговаря за това и я попитахме какъв е минимума според нея, за да може да работи адекватно, имайки предвид отговорностите като гледа всъщност и какви позиции ще са нужни, като отговорност, като старшинство. Това направихме и това е добра стъпка напред. Могат да се предприемат и други. Що се отнася до достъпа на информация – Сложна е темата, има много информация, която до известна степен може да е поверителна, макар че това не е толкова релевантно за работата ни. Има положителни стъпки, свързани с посещенията. Редовно посещаваме операции, например. Бяхме в, на такива операции за връщане. Дадени се своевременна информация, нужна информация, т.е. Има случаи, в които можем да работим. Има и други случаи, в които очакваме по-своевременна информация и повече информация. И за това се обръщаме към вас, за да видим какво може да се направи, за да ни подкрепите. Ние ще продължим конструктивно да работим с Frontex, Frontex за да видим to, to the work that they do. The whole debate of uh, Целият дебат за въздействието и основните права и присъствието на Фронтекс е много сложен. В много случаи очакваме агенцията да залага добри стандарти и да излезе с по-силни механизми за мониторинг на основните права. Има случаи обаче, когато това не може да се гарантира. Не е лесно да се постигне баланс. Спомена се доклад, свързан с наши безпокойства и изтласквания. Стефан го спомена. Ние не сме мониторингов орган. Не може да ви дадем подробен отговор но трябва да се даде отговор на този въпрос. Фронтекс трябва да подговори. Ние постоянно работим с агенцията за залагане на механизми и агенцията да наблюдава постоянно изпълнението на основните права. Тази работа трябва да продължи така или иначе. Що се отнася до децата, има конкретни препоръки. Роли и отговорности, отново мониторинг, система за оценка, разпределяне на средствата. Надяваме се тази година да има в стратегията за основните права такъв текст за закривата на детето както и за превенцията. Ще работим с тях активно. Тук сме, за да ви подкрепим. Надявам се да отговорихме на вашите въпроси и очакваме с нетърпение по-нататъчни срещи. Стефан, ако иска да каже нещо, да съвсем набързо за основните права. Оставам с впечатление, че вие си мислите, че служителя за основните права, като че ли нищо не може да свърши. Напротив, тя се справя отлично. Много ценна е нейната роля. Имайки предвид обаче разширения мандат и разширената дейност на Фронтекс, тя просто много трудно може да покрие всички дейности на агенцията. Това искахме да кажем. Тя има нужда от повече служители и квалифицирани служители, за да има по-добро покритие на този широк обхват на дейности. В никакъв случай не искаме да кажем, че тя не върши нищо. Благодаря. Благодаря, че сте тук. Благодаря за това, че отговорихте на всички въпроси. Важна е тази тема. Както каза Иска Келер, ще поискам от нашия председател да изготви писмо то трябва да се занимае и с конкретиката, като щатно разписание, бюджет, но трябва да засегне и политически въпроси. Клод ще изготви проекто писмо, ще го коментираме. Бих предложила на колегите тук следното – често достъпът до документи среща отказ. Казва се, това е поверително. Моят опит обаче показва, че има добри причини понякога, но обикновено по лоши причини се отказва достъп. Като депутат, като гражданин, всеки един от нас има право да поиска достъп до документи. Ако има отказ, може да заведете дело. че възползвайте се от това право. Нека да видим дали имаме конкретни въпроси, конкретна информация и можем да поискаме информация. Благодаря на вас за работата ви. Okay, colleagues, that brings us uh, a little later than foreseen. Малко закъсняваме. Сега ще наваксаме четвърта точка и пета точка от дневния ред споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила във връзка с инструменти за финансово подпомагане за външните граници и визита като част от фонд Вътрешна сигурност за периода 2014-2020 година. Както и сходно споразумение с Конфедерация Швейцария. Двамата докладчици отсъстват. Господин Примдал Вистисен от ЕКРЕ който не може да присъства днес. Докладчик по второто досие е Клод Морайс, който очевидно също не е тук. Господин Вистисен се обърна към председателя да изчете следното от негово име. Имайки предвид регламент 515 от 2014 година, държавите асоциирани с прилагането, изпълнението и развитието на шенгенското законодателство ще участват или трябва да участват в границите, в споразумението за границите и визите. Там ще са описани всички разпоредби и комисията ще отговаря за изпълнението на бюджета на инструмента по една асоциираните страни. Куку, за да може Исландия да допринася за бюджета. Това споразумение ще доведе а, е, до постигане една от основните цели на споразумението, а то е единно изпълнение на контролните механизми по границите за гарантиране на еднообразно. Е, Извинете, да, външните граници, не, а да, и от друга страна пресичането на външните граници, имайки предвид е, основните права. Докладчикът препоръчва Европейския парламент да даде своето съгласие веднага, така казва господин Вистисен. Това е, изчетох го. Имаме сходно споразумение с Швейцария. Клод Морайс е докладчик, както вече казах. Господин Морайс също препоръчва парламента да даде своето съгласие. Да се сключи това споразумение също веднага. Докладците в сянка се надявам да са съгласни. Някои докладците в сянка искали думата. Господин Дюпре. Искам само да кажа, госпожо председател, че съм напълно съгласен с двамата докладчици. Okay, wild statement there. Чудесно. Any other interventions? No. Uh... Други изказвания? Краен срок за процедурни изменения. 16 май, 12 часа на обяд. Това е сряда. Гласуването ще бъде на 24 май. Тук пише, че Европейската комисия трябва да коментира ли. Но всички са съгласни, не виждам защо. Не, няма нужда. Вие сте доволни, чудесно. Стигаме до шеста точка. От дневния ред но не мисля, че всъщност да, тук е. Докладчика, шеста точка от дневния ред. Внос на движими културни ценности. Регламента се предлага от Европейската комисия на 13 юли миналата година. Идеята е да спре вноса на културни ценности незаконно, които, се, които незаконно са изнесени от своите страни. Е, тъй като така се финансира е, тероризъм, изпират се пари и се извършват други измами. Инта и Имко отговарят за доклада по това предложение. Либе ще излезе с становище. Докладчик е господин Хрисогонос, който е тук, обаче някой го отвлича. В момента госпожа Спинели му пречи. Моля, прекратете да отклонявате вниманието на нашия докладчик. Заповядайте, имате думата. Uh, dear colleagues, uh, cultural goods and cultural... Културните ценности и културното наследство имат незаменима ценност и социална, и културна, и историческа, и економическа. Те са изключително важни за паметта на хората, както и за създаването на чувство за принадлежност към определени общности. Културната богатство е невъзобновим източник той е незаменим и има сериозни предизвикателства пред него, свързани с социално-економическия преход, който засяга всички аспекти на живота ни. Незаконната търговия или трафик с културни обекти води до тероризъм, изпиране на пари, избягване на данъчно облагане и организирана престъпност. Предполага се, че незаконния пазар за произведение на изкуството и културни ценности възлиза на нещо между 6-8 милиарда долара годишно. Това е на второ място, след, всъщност на трето място, след дрогата и оръжията. Терористични групи, като ИДИЛ, използват този черен пазар на произведения на изкуството, за да се финансират. Произведения на изкуството, културни е, артефакти, които са плячкосани от ИДИЛ, от Сирия и други е, въоръжени конфликти, се търгуват от е, големите къщи, които търгуват с такива. Има надавания, независимо, че е забранено. Един от най-известните случаи, свързан с такива реликви, е свързан с антики от Алмира, които са донесени незаконно в Европа. При нас цените на такива обекти са много високи, има много богати хора, които искат да си ги купят и за това при нас има такъв трафик на незаконно придобити културни артефакти. Има различни канали обаче е много трудно да се спре тази незаконна търговия. Трансграничният характер на такива плечкосени е, обекти след това създава проблеми при искания за връщане или реституция. Има различни юрисдикции въвлечени обикновено, започва спор за това какво да е правото, което да се прилага при пренос през граница, и трябва да има ясни правила за това, плечкосан ли е някой обект или не. Различни правни инструменти в Европа и други, които сега се прилагат при такива искания за връщане на културни обекти, са фрагментирани и е, непълни. Имайки предвид всичко това, несъмнено е, че спешно трябва да подобрим регулаторната рамка за връщане на такива обекти. Предложението на Европейската комисия за регламент за вноса на културни ценности върви в правилната посока, но трябва да бъде пояснен допълнително и засилен. Незаконното отнемане, незаконния пренос, кражбите от музеи, от археологически разкопки, от архиви и така нататък включително в контекста на въоръжени конфликти и най-вече извършени от криминални и терористични групи, както се е случило в много държави, трябва да бъдат заклеймени. Това трябва да бъде забранено и да се наказва. Европейски съюз и държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки да предотвратят незаконната търговия и трафик с културни артефакти, които идват от държави, които са засегнати от въоръжени конфликти и по-специално от терористични и други групи, за да може те да бъдат върни безпрепятствено. Тези мерки могат да включват забраната на такава незаконна трансгранична търговия с такива стоки, когато държавите членки имат съмнение, че съответният артефакт идва от такава зона и че може би е откраднат от терористични групи. Или когато няма ясни сертифицирани документи за происход на артефакта. За да има еднообразни правила за изпълнението на този регламент, Европейската комисия трябва да се занимае с него, тя да приеме съответните подходи за временното съхранение на културни ценности, механизмите за лицензи за внос, както и всички правила за тяхната обработка. Правилата по изпълнение трябва да се дадат на Европейската комисия, за да може да се създаде електронна база данни за сигурното съхранение и бързи обмен на информация между държавите членки за да може да се опази демокрацията и прозрачността. Тези правомощия трябва да бъдат предоставени на Европейската комисия след прозрачна консултация с Европейския парламент и съвета, включително консултация на експертно ниво. И мненията им трябва да се вземат предвид. Служението на Европейската комисия казва, че 250 хиляди трябва да бъде горната граница за културните ценности. Според мен този прак не е достатъчен, за да се защити. Effectively, cultural goods from illicit trading. Става дума за артефакти по-стари от 250 е, години. Говорим за всякакъв вид културни ценности, които са създадени последните десетилетия. Затова според мен е подходящо да се заложи прак от 55 години за някои категории културни ценности. За да може да се попречи на тази незаконна търговия, освобождаването за свободно движение и поставянето в условия на специална търговия трябва да се случи или да се разреши, когато държавата членка, в която влиза обекта, получи съответния документ за това. Фауна, флора, минерал. Става дума. History, including... Става дума за всякакви обекти, като например научно-технически, военна история, социална история, надписи, монети, гравирани обекти, артефакти и така нататък. Макар, че тази мярка може да увеличи бюрокрацията, тя е необходима, за да може да се гарантира прозрачността и сигурността, борбата срещу незаконната търговия с културни ценности, както и последстраничните ефекти на тази търговия в самия документ на вносителя трябва да се съдържа една декларация, която да е подписана от собственика за това, че износа от държавата е извършен, спазвайки правото на съответната държава, откъдето идват тези, елемен... тези артефакти, ако тази държава е подписала декларацията на ЮНЕСКО за културните обекти митническите власти могат да задържат артефакти, когато тези обекти са влезли на територията на Европейския съюз и не са спазили съответното законодателство и алинея, е, член 3, алинея 1 и 2. Трябва да има условия за съхранение в митниците, които да отговарят на международното право. За целите на надлежното описване на археологически а, находки или държави, в които има въоръжен конфликт или природни бедствия, ще се използва сателитният център на Европейския съюз и Международната обсерватория за незаконен трафик, на Международния съвет на музеите, като целта е да се избегне плечкосването на такива обекти и да се опази живота на гражданското население. Държавите членки трябва да водят просветни кампании, за да разобеждават евентуалните клиенти, които биха закупили такива обекти. Трябва да бъдат информирани онези, които купуват такива ценности. Европейската комисия трябва да приеме правила, които да изпълняват този регламент и не трябва да има никакво отлагане. Като докладчик, аз с удоволствие ще включа вашите становища, за да подобрим това предложение и да засилим борбата срещу този тип незаконна търговия. Благодаря. Благодаря на докладчика. Две искания за думата им. Господин Кастер и госпожа Гамеш. Благодаря, уважаеми колеги, господин Хризогонос. Благодаря за представения проект доклад. Комисията да направя предложение да се представи финансирането на тероризма, да се предотврати финансирането на тероризма чрез търговия с културни ценности. За мен това е важно основание, но това не трябва да е единственото основание да се слага край на този тип организирана престъпност. Става дума за ам, ам, колективната памет на човешката цивилизация, която се застрашава от такава търговия. Знаем, че е, огромно количество антики на пазара са възникнали след иманярски разкопки в военни конфликтни зони. Това застрашава а, културната памет на човечеството като цяло. Когато културните предмети се изваждат от контекста им, населението се ощетява от връзката на тези предмети с мястото и със съответните обичаи. И това а, добавя към разрушителността на кризите и конфликтите. Добитите чрез именярство и кражби културни ценности а, са а, били характерни от много време, но сега се засилиха в Сирия, в Египет. И всъщност тези разкопки и това плечкосване ще продължи и за бъдеще, защото се оказва, че това е отличен източник на средства. Затова трябва да се защити е, въпроса за културните е, ценности, които влизат в Европейския съюз и това не трябва да е свързано само с вноса е, и с пазара на културни ценности тук. И трябва да се види кой има право на достъп до продукти, до, до, до артефакти от значение за културното наследство. Това е моето мнение. И също така трябва да се види дали изобщо може да се смята за приемливо да има частни колекции на антики. Защото ако нямаше частни колекции, този черен пазар, на който колективната памет на човечеството се разкъсва и продава на парче на отделни лица, най-вероятно ще изчезне. А обществеността, обществеността ще може да има достъп до тези артефакти за исторически изследвания и за и по естетически причини. Какви други причини може да има да се съхраняват тези ценности? Ако има нарушения на моралните практики, трябва просто да се постави под въпрос частното притежание на антики. Затова предложението на комисията според мен е некоректно. Председателката прекъсва оратора. 30 секунди. В повечето страни частното притежание на антики е нелегално още от 19 век. Затова не мисля, че е разумно да се запазват пътеки за, за такава търговия. И се надявам, че становището на Либа ще се придвижи към това мнение. Госпожа Гомеш, съгласна съм с казаното от колегата Къснер, но също времено смятам, че това не е единствената причина – поради която са ни необходими тези действия срещу нелегалната търговия на антики. Но разбира се, причината съвсем не е маловажна, а именно борбата срещу тероризма. Защото знаем, че финансирането на тероризма, а, за съжаление, Um често е свързано с плечкосване на културни и исторически обекти по света и напоследък особено в Ирак, Сирия и Либия, за да се финансира терористична дейност. Но разбира се, има и други причини, поради които трябва да се безпокоим от тази търговия. И така, обръщам се към докладчика с следното предложение – да видим как да намерим а, начин да работим заедно. И ам, обмислили сте въпроса, че има някои пристанища, на които се складират а, такива антики за на, сравнително дългосрочен склад, нещо, което затруднява намирането им от среда на властите. Когато разглеждахме въпроса с документите от Панама, посетихме, посетихме а, такива складови а, инсталации в Люксембург и моделът на Люксембург се пренася и в Женева и се копира и на други места – Дубай и Сингапур. Затова е очевидно, че не става дума само за Европа. И очевидно, че има нужда а, конкретно да се занимаем и с тази тема в този доклад. И така, докладът е много важен и а, е важно да ощетим престъпниците и терористите от този източник на средства. Важно е също така да видим какво може да се направи, когато такива антики вече се озоват в Европа. И когато те бъдат открити от властите, но няма как да бъдат върнати незабавно в страните, от които са дошли, тъй като там няма държавна власт. Виждате какво се случва в Либия, например. Знаем, че в Испания полицията установи, че антики, престичащи от Либия и предшкосани там, навлизат в Испания. Ако се намерят такива предмети, те трябва да бъдат опазани е, докато е, положението не стане такова, че да могат да бъдат безопасно върнати в съответната страна. Нещо, което за Либия в момента не е, е факт. Благодаря. Благодаря. А преди да дам думата отново на докладчика, иска ли комисията да направи коментари? Заповядайте съвсем накратко. Благодаря. Няколко кратки коментара. Благодаря за измененията. Ще ги вземем предвид. Ако можем да подобрим предложението, ще се радваме. Що се отнася до връщането на културни артефакти, въпросът е какво е правното основание. Член 207 от договора не може да покрие връщането и не съм особено сигурна дали изобщо Европейският съюз има правомощията да излиза с правни норми за връщане на артефакти в трети страни. В контекста на конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 година се говори и за прехвърляне на тези артефакти по дипломатически път – Обикновено така се връщат тези ценности. Вземаме предвид и факта, че докладчикът споменава 75 години минимална възраст на, на артефактите. Ще има някакви проблеми с допълнителните категории които той предлага да включим в изискването за вносни лицензии. Категория А особено палеонтологически на предмети, флора и фауна. Те не са културни предмети, не са създадени от а, хора. А, а що се отнася до палеонтологическите находки, въпросът е свързан с тяхната възраст. Разбира се, ще разгледаме всички предложения. Подкрепяме казаното от ораторите. Смятаме, че това е от значение и във връзка с обосновката на предложението и оценката на въздействието, която сме разработили. Взехме въпроса и за свободните зони. Те са включени. И изискванията а, се прилагат и в а, свободните безмитни зони и в тези, които подлежат на общия митнически режим. А там, където има плечкосани а, предмети, при извънредни ситуации, те могат да бъдат съхранявани от национални власти временно, докато се нормализира ситуацията в съответните страни. Благодаря. Връщаме се на докладчика за кратки заключителни коментари. Искам само да благодаря на всички, които участваха в дискусията, за конструктивните им коментари и да им припомнят, че крайният срок за подаване на изменения е 22 май 12 часа. Благодаря. С това преминаваме към точки 7 и 8. Те обаче са отложени, няма да бъдат обсъдени днес. И за това преминаваме към точка 9, която е в дневния ред по мое искане. Става дума за въпрос с искане за писмен отговор, зададен до комисията на 8 ноември за италиански закон за 6 годишния период за съхраняване на телекомуникационни данни това е скорошно изменение в италианското право във връзка с закон за прехосмокачки, които а, нямат каквато и да била връзка с защитата на данните. Така че е доста особен начин да се провежда подобна политика. А, Поисках да бъде повдигнат въпроса на заседанието на Либе, защото в отговора си комисията заявява това са национални компетенции и не е наша работа. Комисията обаче работи по нови правни норми за съхранението на данни и по-конкретно по директива. Да се съхраняват данни 6 години за мен е прекалено дълго и противоречи на европейското право. Какво възнамерява комисията да направи това? Госпожа Феркла е тук. Тя е заместник ръководител на звено в Генерална дирекция вътрешни работи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за да представя общата картина ще е, цитирам е, отговора на комисаря Аврамополос на зададените от вас въпроси. По първия въпрос, който повдигнахте, комисията отговори, че е, е информирана за италианския закон и ще вземе решение дали да повдигне процедура за нарушение въз основа на наличната информация и анализи. По втората част на вашия въпрос, отговорът ни е, че е, комисията е пазител на договорите, но надзор е приложението на е, правото в областта на защитата на данните е в ръцете на националните органи и по-конкретно надзорните органи за защита на данните и съдебната система. По последната трета част на вашия въпрос, отговорът беше, че продължава работата по въпроса за съхраняването на данни след решението на съда в контекста на обмен на информация за защитата на данни в съвета, в която участва комисията заедно с държавите членки. И както показа през 2018 година в работната си програма, комисията възнамерява да финализира своите насоки за съхранението на данните. Благодаря. Благодаря. Има две искания а, за думата. Но аз съм автор, така че ще задам още един въпрос. Казахте, националните органи за защита на данните трябва да се намесят тук. Въпросът е, че тук вече националният орган е направил своите препоръки пред правителството и с това свършват неговите възможности за действие. Те не могат да спрат е, приложението на този закон и оттам нататък е, единственото, което остава на гражданите е да се обърнат към съда. Нещо, което отнема много време, което е скъпо. Европейската комисия не може да смята, че това е нормалният начин за приложение на европейските правила е, за защитата на данните, именно да се пращат гражданите да се обръщат към съда. Европейската комисия е пазител на договорите, но ще ви оставя малко време да помислите по този въпрос. Междувременно думата поисках госпожа Спинели и госпожа на е, Института Софи е... Първо, искам да изразя своята благодарност за задаването на този въпрос. Благодаря. Изключително важен е и що се отнася до правовата държава в Италия. Отговорът на комисара Врамополос е, е неудовлетворителен. Европейските и националните компетентности по този въпрос са много свързани. Става дума за европейско законодателство. Шест години става срока и срещу това решение се произнесаха Антонела Соро, която гарантира личните данни. И тя цитира европейска юриспруденция и по-специално решение на съда Теле 2 и казва, че не са приемливи норми, които са непропорционални и които не са своевременни. И това е изключително важно за Италия. В името на извънредното положение, тероризъм ли е, мафията ли е, каквото и да е извънредното положение, се нормализират е, такива ситуации, които всъщност изискват конкретни мерки адхок за конкретни случаи. И за това гаранта в Италия е, цитира Теле 2, решение на съда, където се забранява срок за запазване, който е непропорционален и прекалено дълъг. Поради тази причина смятам, Всъщност не виждам защо да не започне процедура за установяване на нарушение срещу Италия, както се предлага и във въпроса. Защото тук се поставя под въпрос върховенството на закона в Европейския съюз. Не може да критикуваме други страни, като Унгария, като Полша, а да не критикуваме Италия, ако тя нарушава правовата държава. Благодаря. Благодаря, госпожо Зипел. Thank you very much. И аз благодаря. Извинявам се, че ще си тръгна веднага след като задам въпроса. Имам среща извън парламента. Този въпрос е много важен. Този закон в Италия има предистория. Стария закон за съхранение на данните бе свален от съдилищата. Сега имаме нова процедура, вие описахте, която ни остава с впечатление, че правителството в тази страна не иска да дебатира въпроса за хранението на данните. Крият се от дебат. Не може да се каже само това е национална компетентност. Това не е достатъчно добро и не е вярно. Основата на този закон е 20 член, на Европейската директива за борбата с тероризма. Даже не знае дали това е правилното позоваване. Преамбюла на тази директива говорим за пропорционалност и за много други неща. Може да говорим за хартата за основните права също. Тук имаме повече от една причина да се излезе с европейско становище по това законодателство и сериозно да се провери дали наистина това отговаря на европейските правила. От тази гледна точка мога да кажа, че не разбирам защо единственият отговор на комисията е това е национална компетентност. Защото ако кажа това на гражданите в мой избирателен район, те ще ми кажат, аз мислех, че имаме Европейски съюз с общи ценности и общи правила. Как може да бъде национална компетентност само? Този въпрос трябва да получи своя отговор. Европейската комисия трябва да предприеме повече действия, а не да казва само ние не можем да действаме, тъй като това не е наше задължение. Преди да си тръгнеш и предадам думата на колегата от комисията, предлагам на координаторите в нашата комисия да поискат становище на правната служба за аргумента, с който излиза комисията, че няма правомощия и че това не е европейска компетентност. Аз искам да видя надлежен анализ на аргументите на Европейската комисия, които казват, че тук не се налага да действат. Така че като координатор ви го предлагам и го оставям във вашите ръце. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател разбирам въпросите, които зададохте. Благодаря на другите членове на парламента. Защо Европейската комисия все още не е започнала процедура за нарушение срещу Италия? И какво чака комисията, питате вие? Важно е да се подчертае, че дебатите свързани с това как трябва да изглежда съхранението на данни след решението Теле 2 на съда, е сложен въпрос, който е част от по-голяма дискусия. Преди да се вземе решение за стартиране на процедура за нарушение, на тежка процедура, тогава, преди да се вземе такова решение, Европейската комисия трябва да разбере и да проучи въздействието на едно такова решение върху различните схеми за съхранение на данни в държавите членки, които са създадени преди излизането на решението на съда. В момента все още правим оценка, тя не е приключила. Заедно с държавите членки, с Европол, с Агенцията за основните права, разглеждаме цялостното въздействие на оперативните способности на правоохранителните органи, Гледаме въздействието върху правилата защита на данните и нещата са много по-сложни, отколкото очаквахме. Поради тази причина Европейската комисия не е взела решение да стартира процедура за решение. Всъщност, дали да стартира процедура за, решение, за нарушение. Ще ми е интересно да видя този анализ, защото според мен не е толкова сложно. Вие в своя отговор говорите за националните органи за защита на данните. Съответните национални органи пък казват, този закон нарушава европейското законодателство. Така че колко пък да е сложно? I, I'm, I'm bit... уморих, се, уморих се вече Европейската комисия във всеки отговор, който изпращаме да казва, извършваме мониторинг на ситуацията. Голям мониторинг тече. Ако националните органи казват, че има нарушение на европейско законодателство и съответно тези национални органи не могат да действат, вие трябва да действате, колко да е сложно. Преклено малко хора има тук, за да се проведе дебат. Наистина искам комисията Либе да поиска правен анализ на положението и по-специално задължението, което има Европейската комисия, да изпълнява европейското законодателство. Не когато политически му е удобно, а когато има нарушение на това законодателство и трябва да има максимално кратки срокове решаване на проблемите, защото това е задължението на Европейската комисия към европейските граждани. Така или иначе, благодаря, че дойдохте. Стигнахме до следващата точка от дневния ред. Малък проблем. Следващата точка е десета. Борба по наказателно правен ред с изпирането на пари. Докладчикът все още го няма. Две-три минути. Мисля, че можем да се оправим с две-три минути. Идете си, измийте ръцете или пийте кафе. <laughs> Изпейте песен, който иска да пее. <laughs> We're here so we can start, is that it? Yeah. Uh, we're still, apparently the rapporteur is in an elevator somewhere. В асансьора нашия докладчик, така че е съвсем близо. course, we can quickly take all sorts of official decisions here. Може да вземем много официални решения на бързичко. says on the agenda, point 10, putsch дневния ред. Десета точка – пуч. Докладчикът е в асансьор и идва. the rapporteur. okay. As he's taking his seat, I will do... Докладчикът дойде. Нека да кажа няколко встъпителни думи към 10 точка от дневния ред докладване пред комисията относно актуалното състояние на тристранните преговори за борбата по наказателно правен ред с изпирането на пари. Четвъртата тристранна среща беше началото на април, следващата ще бъде в Страсбург на 30 май. Господин Корал сега ще ни каже как стоят нещата, т.е. актуалното състояние. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се извинявам. Извинявайте, че закъснях. Малко ми закъсня самолет. Аз идвам от друга част на Европа, явно. На първо място искам да благодаря на колегите, които са докладчици в Сянка, за интереса по време на разработването на този важен файл. Благодаря и на българското председателство за отличното сътрудничество и усилията, които се положиха да се намери компромисно решение, което да бъде приемливо за всички европейски институции, които са засегнати. Искам да благодаря също на Европейската комисия за конструктивния принос, който бе направен и който продължава да прави в преговорите, които текат. Искам да подчертая, че принципа на нашата работа беше да имаме законодателен текст, който да бъде ефективен и ефикасен, пълен и ясен. Така мога да да се запълнат празнините, които се използват от престъпниците и да се попречи на финансирането на, пред... на престъпните групи, тъй като това е важен а, източник на средства. Както знаете, Имаме един известен съдя, който бе разстрелян от мафията, Фалконе, който винаги казваше следете парите и това се опитваме да направим. Този инструмент ще помогне на властите да противодействат на изпирането и незаконните средства да бъдат използвани в легалната економика или нормалната економика на държавите членки. Четири тристранни срещи протекаха политически и много технически. Успяхме да затворим много важни глави. Очаквам следващата тристранна среща на 30 март, извинете май, в Страсбург. Стигнахме до споразумение по някои важни елементи, като например приложното поле на директивата. Тя ще се прилага към всички предположени престъпления, без изключения и допълнителни уточнения. Санкциите за физическите лица включват а, различни санкции, забрана за участие, например, в обществени поръчки и така нататък, и особено оттежняващите вината обстоятелства. Съвета полага много усилия кои, по елементи, които ние държим в парламента, като, например, а, директивата срещу изпирането на пари, както и отежняващите вината обстоятелства, както искаме и повече гаранции за възможността за конфискуване на имоти. Нашата комисия гласува по този въпрос. Както казах, Смятам, че след като намерим споразумение по този въпрос, които в момента не са решени, ще успеем да приключим преговорите и да може да дадем на властите, които се борят, един текст, който да им служи, за да наказват адекватно това ужасяващо престъпление. И накрая, аз съм удовлетворен от извършеното до момента. Благодаря. Uh, Иска ли някой да се изкаже? Господин Здеховски. Имаме няколко отазък. Първни аз. Ви благодаря. Имам няколко въпроса. Първият въпрос е какви са конкретните изводи за какво конкретно става въпрос? Тето справи, а хотел бих... Тоест, с какво точно и конкретно ще се занимава докладът и кои са най-големите пречки, които не дават възможност за постигане на компромис в преговорите. Чувам, че някои държави членки имат проблеми с доклада. Успяхте ли да ги изчистите? И последен въпрос. Занимавали ли сте се с темата за трансфериране на малки, незначителни суми в рамките на държавите членки. Е, обикновено се занимаваме с случаите, когато се превеждат големи а, е, суми. Занимавали ли сте се с малките суми, защото много терористични организации превеждат на малки суми своите приходи от престъпна дейност и ги разпределят по сметки. Okay, no other requests for the floor. Не иска думата. Господин Корал да отговорите. Благодаря на колегата Здеховски за въпроса. В началото пропуснах превода, надявам се да съм го разбрал и да не съм изпуснал нещо от изказването му. Първо, трябва да кажа, че става дума за директива за наказателното право. Т.е. не говорим за обща борба срещу изпирането на пари, говорим за хармонизиране на наказателно-правните системи на държавите членки. Тоест, опитваме се да направим така, че възможностите за налагане на наказания по наказателно-правен път да бъдат е, уеднаквени. В тази директива предвиждаме, е, че евентуалните престъпления, от които идва и това изпиране, са, искаме да са същите в цяла Европа. Т.е. всички съдии в Европейския съюз да могат да преследват един и същ престъпен състав. Ще има еднакви санкции, ще хармонизираме също така идеята за престъпен състав, физическите лица, юридическите лица. Има и текстове за разрешаване е, на конфликта или стълкновението на норми и на юрисдикции, когато има сблъсък или когато нито една от държавите не иска да се занимае с съответното престъпление, са засегнати няколко държави. Деликатни теми се засягат също, като например конфискацията. Там изчакваме органично предложение от страна на Европейската комисия. Но така ден, че вървим напред, използваме опит на държавите членки, Опитваме се да хармонизираме разпоредбите между държавите членки. Няма да има нещо органично, което да се очаква при дния законодателен мандат по този въпрос. Какви са проблемите? Има наказателно-правни хипотези, които не се приемат от някои от държавите членки. Имайки предвид прерогативите и началните идеи, трябва да кажа обаче, че мнозинството от съвета, голямо мнозинство в съвета и голямо мнозинство в Европейския парламент, постигнаха съгласие и вече няма толкова спорове. Не говорим за конкретни суми, защото тук говорим за наказателно право, говорим за санкции, репресия на престъпно поведение, което всъщност е в дъното на рециклирането или, извинете, на изпирането на пари. Европейската комисия иска ли да каже нещо? Не. Добре. Добре, значи изчерпахме тази точка. И така стигаме до 11-та точка. Тя ще бъде разгледана при закрити врата. Онези, които не могат да присъстват на такива заседания, моля да напуснат залата.